страдание на омраза, а статиите бяха за иммиграцията. Пътя към Ада винаги е изпълнен с добри намерения. В борбата срещу дезинформацията в никакъв случай не трябва да се стига до създаването на Министерство на истината, както това е описано от Джон Джордж Орвел в 1984 година. Е, в, е, глобали... в един по-глобализиран свят и когато има огромни финансови средства, е, вие правите всичко, което можете, за да спрете така наречените популисти. Дезинформацията винаги е била използвана от тоталитарните режими. Те винаги са смятали, че тези, които не споделят тяхното мнение, трябва да млъкнат. Дори тук в в парламента беше раз, разгърнат един санитарен кордон срещу всички онези, които не споделят вашата идеология. Но ние продължаваме борбата, защото уважаваме нашите избиратели и нашите народи. Благодаря. Мор... Няма синя карта. Не, не, има сина карта за вас, господин Гарон. но може би някой не ви е доразбрал, господин а, Виларба. Благодаря, господин а, председател. Аз съм представител на Воксте и ние сме против е, намеса в вътрешните работи на нашата страна, защото ние вярваме в суверенитета на държавите членки. Но а, но ние, ние, но от друга страна, тук М под, се говори за суверенност, в, се говори за европейска суверенност, но тук не става дума за европейски суверенитета, за суверенитета на държавите членки не ни не, ли се, не ли се харесва, че Рус, Русия се намесва в нашите изборни процеси, а, но в никакъв случай ни се харесва, че Макрон се набесва във вътрешните работи на моята страна и подкрепа една партия срещу друга. Това в никакъв случай обаче не трябва да бъде извинение за създаване на комисия на истината, както в 1984 година за, в която да се казва кой какво трябва да мисли и кой в каква посока трябва да действа в държавите членки. Е, процедурен въпрос, е, господин председател. Е, ние е, не сме е, тук в дебата за фалшиви е, новини. Нека да се уважаваме. Вие казахте, че колегите от британската партия, която току-що се изказа, са част от фракцията И Д. Това не е вярно. И също така мисля, че неприемането на сини карти също е в нарушение. Президент. Вижте, председателят определя дали ще приема въпроси зададени с синя карта. Има правила за това. И аз смятам, че е, в момента вече се налага да при... установя приемането на сини карти. Господин Ленарс, благодаря, господин председател. Честните и свободни избори са в основата на нашата демокрация. Трябва да ги защитаваме и всеки, който се опитва да срине тази основа, трябва да се натъкне на яростна съпротива. Трябва да бъдем подготвени за, бъде, за бъдещето, тъй като нови а, технологии а, като Deep Fake а, ще направят още по-трудно истината да бъде различавана от лъжата. При следващите избори и през 2030 година ще имаме още повече фалшиви новини в обращение, отколкото сега. И, в, и Фейсбук, и другите социални медии играят тук основна роля, но не мисля, че сътрудничеството има е изцяло искрено към настоящия момент. Значи, аз си спомням как на времето шикалкавех с домашните си в училище. Правя ги точно толкова, колкото да не ме накажат. Е, мисля, че и поведението на социалните платформи наподобява е, нещо такова. Необходимо е, че не можем е, да се задоволяваме с половинчато саморегулиране, когато е необходимо истинско регулиране от страна на законодателните органи. Такова вече се предлага в няколко държави членки, но трябва да има общо европейски подход, иначе ще стигнем до 28 набора от различни правила в 28 различни държави членки. Да, ораторът говори без микрофон. Акцион. Es ist die Sache des Präsidenten zu entscheiden, ob er eine Blue Card ange... Отговор на коментара, направен без микрофон. Решение на председателя е дали ще приема въпроси зададени с сини карти към изказали се оратори. Госпожа Силва Ферера е следващ... Господин Силва Ферера е нашият следващ оратор. Благодаря, господин председател. Манипулирането на общественото мнение чрез разпространението на фалшиви новини, чрез социалните мрежи, е, става все по-рафинирано. И това е една от най-големите заплахи за нашата демокрация. Е, това е инструмент в ръцете на тъмни политически сили, разположени някой път в чужбина. Планът за борба с дезинформацията, изготвен от Европейската комисия, прави първите си стъпки, като в една последваща фаза социалните медии и платформи ще бъдат принудени да съдействат. Журналистите са длъжни да отразяват достоверно информацията, която са получили и да разкриват е, новините менте. Но нашата реакция трябва да е цялостна и съразмерна на мащаба на заплахата. Нашият парламент е олицетворение на демокрацията и ние ще гласуваме за доклада в този смисъл. Благодаря, госпожа Келер. Дами и господа, Скъпи комисари, вие го казахте съвсем правилно. По време на последните избори имаше опит за намеса и за дестабилизиране на Европа от държавни и недържавни от происход. Господин Кинг каза, че дес, десетки, хил, стотици хиляди фалшиви сметки с е, разпространяват е, дезинформация в Европа. Предприех, комисията предприе инициативи през 2018 година за борба срещу кибер престъпността и дезинформацията, но това не е достатъчно. Кои са следващите инициативи, за да има конвергенция на националните политики в тази област? Как е, да засилиме ролята на Европейската агенция за киберсигурност, за да създадеме нещо като щит около Европа. Също така, готови ли сте да, да, да, да, да, да създадем една агенция за защита на демокрацията в Европа? Още веднъж искам да ви, да ви кажа, че трябва да се върнем към а, правилата. Съжалявам, господин председател, но вие се основавате на... Вашето решение се основава на принадлежността на а, един депутат на политическа група. А това става в момент, в който се борим срещу дезинформацията в, в един разгорещен дебат. А, вече отговорих на този въпрос. знаете, че е, имам правото да взема решения, а може би и имало и недоразумение. Госпожа Благодаря. Кампаниите с дезинформация, заплахите са факти. Модерният конфликт сега се разразява в ново поле. И всичко това се използва срещу нас все по-интензивно и все по-ефикасно, включително и в изборни процеси. Трябва да изградим нашата защита. Обаче, трябва да останем наистина верни на мерки, за да не се разрушат е, основите на нашата демокрация. Свободата на словото не може да бъде дефинирано от е, комерциален монополизъм. Необходимо е да имаме ясна позиция по този въпрос. Когато става въпрос за намеса в избори, пропаганда, технологиите очевидно предоставят възможност за известна манипулация, мащаб, мащабно, като по този начин подкопават и създават опасност за този процес, избора в това отношение и съответно накърняват европейските граждани. И това са основни принципи, които ние трябва да защитаваме, но нека ги защитаваме удачно на 21 век. Благодаря много. Благодаря, госпожа Андерсън. Господин председател, колеги, Днес говорим за плана за действие на Комисията за противодействие на дезинформацията. Това да не би да е вид. Комисията а, смята, че е на висотата на а, борбата с а, фалшивите а, новини. Обаче погледнете а, самата брошура на Европейската комисия. 60 причини да харесваме Европейският съюз. 2016 година се казва, че е имало спестявания в размер на 50 милиарда евро. Това е фалшива новина. Така биват въвеждани в заблуждение европейците. Те е, биват е, карани да смятат, е, че Европейският съюз нещо им спестява. В действителност той експроприира техните богатства. Председателят на комисията в тази публикация пише, цитирам, за моето поколение Европа бе обещание на единство, богатство и мир. Ние имаме сега обща валута, свобода на движението. Това е а, е, реалност. Това е майката на всички фалшиви новини. Може би мир и благоденствие са били обещани, но това, което получихме, след тези обещания беше един бюрократичен хаос, който само бълва нормативни актове и спъва свободите на хората. Това е принудително наложена общност и единство в Франция, в Холандия, в Великобритания, в Дания. Хората свободно изразиха мнението си по този въпрос в референдумите. Ето какво трябва да стане с вашите фалшиви новини. Госпожо Андерсън, готова ли сте да отговорите на въпрос зададен с синя карта от господин Мандел? Не. Следващият ни оратор е господин Бути Бутикофер. Господин председател, всъщност имам процедурен въпрос. Господин Битикофър не говори в микрофон. Frau Anderson hat gerade Госпожо Андерсън, вие нарекохте тази институция бюрократ, бюрократично у... болница. Мисля, че това трябва да бъде записано в протокола. Наистина. Благодаря ви за забележката. Ще го вземем предвид. Сега давам думата на господин Ваймерс. Не е приемливо е намесата в демократичните процеси. Когато се наместват за това, кой, за, когато държавни глави работят за Nord Stream. Но също толкова недопустимо е на, намеса в а, работата на институциите. Милиони са използвани от лобийски групи за а, влияние, политическо влияние. И а, също така тези, които искат да наложат а, суверенитета за разлика от федерализма и така, но нека бъдем последователни, когато водим борбата, каквато и да е тя. След. Господин Сикорски, да, благодаря господин председател за първи път взимам думата в тази зала, така че много се радвам, че мога всъщност да се изкажа по толкова значима тема, защото бях жертва на една група. Получих същите имейли, които получи господин Подастегот и знаете по какъв начин това повлия на компанията. Имаше конкретни примери, които вече бяха дадени относно намесата във вътрешната политика от е, Италия, Великобритания. В моята страна наскоро бе издадена една книга от господин Жерчовски. Много важна е тази книга. И тук ви призовавам, призовавам е, сериозно прокуратурата да обърне внимание на тази информация за намесата в Полша, полската политика. Какво да направим или какво не би трябвало да направим? Мисля, че политизирането на медиите, например – и превръщането им в свързани с политическа партия подпомага действията на унези, които искат да окажат въздействие върху резултатите от избори. Би трябвало да имаме и по-голям бюджет, за да се борим срещу дезинформацията. Би трябвало да увеличим капацитета на традиционните медии, да укрепят укрепим и програмата Творческа Европа и накрая да регламентираме въпросите, свързани с социалната медия. Благодаря ви много. Колеге, колеги, Sie bitten, von der Tribüne Аз моля да няма ръкопляскане а, от балкона законите, защото правилата не го допускат. А сега господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, преди 10, преди 10 години бе прията Европейската харта за основните права. И още от тогава знаеме, че основният дебат за Европейският парламент са тролеви, троловете, дотовете. Но и всичко това са действия срещу демократичният процес и така нататък. При 10 години, ако ни го беха казали, нямаше да повярваме. Но сега виждаме, че това е, е действие, действие и то е си дава като че ли повече крила на популистите, на екстремистите. Така че Целият обаче е, е, Европейски съюз трябва да отвърне на тези действия чрез законодателства, чрез правила. Е, просто чрез създаване на тези правила, които създават устойчивост на Европейския съюз, за да се създаде една специална комисия, която да може да вземе съответните мерки и да отвърне на това явление. Господин председател, скъпи колеги, свободата на, изказва, на изказа на словата е устойна базата на демокрацията. Точно обратното е дезинформацията, която се разпространява от интернета и други социални медии. Това е явление, срещу което трябва да се бориме. Благодаря на комисията, че започна борбата срещу това явление. Но как да се бориме срещу дезинформация, без да създадем нова цензура. Просто е, това е трябва да стане ужасно внимателно, за да не можем за, и, и за да не а, е, подкопаем устоите на свободата на словото. Журна... Журналистите, и аз съм е, журналист, съ... създадаха, слава Богу, една преса, която чиято яснота и прозрачност не дава възможност на проникване на чужди мнения и дезинформация, да било то от чужбина или вътре от страната. След. Госпожа Тардино. Е, Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че новините менте и дезинформацията са осезаеми рискове за живота на нашите граждани не само по време на избори. Те имат значително отражение и върху политическите кампании. В тази зала чуваме неща, които могат да бъдат квалифицирани като фалшиви новини. Длъжни сме да оказваме голямо внимание – на тези факти, за да не увредим свободата на интернета и свобод... свободното движение на идеи. Комисията в текста си борба с фалшивите новини всъщност утвърждава по-нататък цензурата на дисидентите, на общественото мнение, което е в разрез с общоприетото. приетото. можете чрез Фейсбук да цензурирате един гражданин без на негова помощ да може да се притече никой държавен орган. На това трябва да се сложи край. Благодаря, госпожа Дуриш Николсонова. пани, е едно Благодаря, госпожи и господа. Няма никакво значение коя политическа група представляваме. Ние имаме една обща задача, именно коректно да уточним кой е агресора и кой непрекъснато организира тези дезинформиращи кампании срещу държавите членки. Знаем, че е, подобни компании кампании не възникват на Марс, Боливия или Индия. Трябва да се придържаме към фактите. А фактите сочат ясно, че администрацията на Путин и Русия под ръководството на Путин всъщност стоят за тази кампания. Е, когато става въпрос за борбата срещу хибридните заплахи, има конкретно публикувано проучване на експерти 2016 година с конкретни факти, е, сочещи, че или държавните медии, или тролове под ръководство на Путин насочват своята кампания срещу изборите и по по този начин се засягат интересите на национални парламенти и правителства. Трябва да заявим ясно, че всъщност агресора е администрацията на Путин. Благодаря, господин Пулчек. Уважаеми госпожи и господа, разпространяването на информация, дезинформация, хибридната война заплашва демократичните институции в Европа. Нужно е да имаме свободни, справедливи избори, така както трябва да има също така и свободни и справедливи референдуми. И тъй като кампанията на практика преминава вече в социалните медии, трябва да сме сигурни, че интернет може да отговори на навременно и ефективно на разпространението разпространяването на фалшивите новини. Когато става въпрос за е, хибератаките, е, по-малките демокрации в Европа са изключително уязвими е, на външни намеси по време на избори и съответно последиците от всичко това, както виждаме и днес, включително и в Австрия. По също но малките европейски демокрации имат по-малко ресурс, за да могат ефективно да комуникират с глобалните платформи относно най-добрия начин за борба срещу тези атаки. Така че, уважаеми госпожи и господа, за да защитим демокрацията в Европа, трябва да имаме ясен общ политически подход при управляване на е, комуникацията, социалните медии в борбата срещу подобни кампании. И призовавам комисията както и финското председателство, сериозно да обърне внимание на този въпрос. Ние трябва да сме единни. Благодаря ви. Благодаря. Много ценим, че спазихте времето за изказване. Господин Глюксман. Господин председател, скъпи колеги, да, нашият демократичен начин на живот е под заплаха, но не е под заплаха от мигрантите, които се давят в Средиземно море, а от тези, които се намесват в публичния дебат и финансирането. Финансирането на стреч в Австрия, в, в, в финансирането на Фрон Лигата на Салвини. Всички тези случаи показват какви са връзките между финансирането и режима на Владимир Путин. Те това доказва, че нашите демократични системи са уязвими спрямо външна намеса. Вместо да си измисляме врагове, нека да се борим срещу действителната опасност. За това, колеги, призовавам към създаването на специална комисия за и разследване на намесата и за начините да се борим с нея. Крайно време е не да си затваряме очите, а да реагираме. Благодаря господин Торвалдс. Уважаеми господин председател, господин комисар Кинг, преди да дойда тук, накратко разговарях с Джесика Аро, финска журналистка, която раз следваше какво става зад руския сайт 55 Савушки на улицата. Това е семейство от тролове, руснаци и техни приятели, които се опитват да направят нещо, което никой от нас в тази зала не желая да преживее. Опитвах ли са се е, да я унищожат като личност? За щастие тя бе достатъчно силна, но тя има един въпрос към вас. Защо не дадете достатъчно пари на Интерпол, казва ораторът, достатъчно пари, за да може да се бори с такива престъпления? Краснодепски. Благодаря, господин Краснодепски. Я благодаря, господин председател. Мисля, че всички можем да се съгласим, че намесата от трети страни във вътрешен изборен процес в Европейския съюз посредством дезинформация представлява сериозна заплаха за демократическия процес и правото на нашите граждани да разчитат на информация и суверенитет на своята държава. Мисля, че всички трябва да се съгласим, че не случайно ние често упоменаваме една страна Русия и може би не само европейските държави членки, но и страните от източното партньорство са били жертва на подобни действия. Ние трябва и тях да подкрепим борбата с тази дезинформация, разбира се обаче. Има фалшиви новини, дезинформация, които произхождат от други участници, не от държави но включително и от държави членки, които искат да се намесят в изборен процес в други държави членки. И днес виждаме, че тези, които се борят срещу конспират конспиративните е, теории е, разполагат тролове навсякъде и тогава ка, просто говорят за резултати, които не искат да харесат. Благодаря. Господин Рангел. Senhor Presidente. Eh, Aconselho e à Comissão eh, os meus cumprimentos. Благодаря, господин председател. Ясно е. Едно нещо е ясно. Необходимо е, е да се борим срещу манипулациите и дезинформацията в по време на предизборната кампания, по време на изборите, но не само. Защото по време на предизборната кампания някои търговски медии дадаха прекалено много гласност на някои неща. Европейският, е, Европейската комисия трябва да поеме своята отговорност, да направи необходимото и също така да работиме заедно с платформите и да информираме нашите граждани. Нашите граждани трябва да бъдат медийно грамотни. Още 30 секунди, ако обичате. Така че нашите граждани трябва да бъдат грамотни. Е, журналистите също трябва да бъдат грамотни, за да не допринасят за разпространение на фалшиви новини. И най-вече трябва тази, това обучение и тази грамотност да бъде повсеместна за всички медии. И като същевременно обаче внимаваме да не въведеме цензура, която да е против нашите правила. Господин Кален да има дума. La демокрация либерала е сотат. Благодаря. Либералната демокрация е подложена на атаки и това трае вече 10 години. Сега атаките вече са отвътре, от движения като Петте звезди, като Северната лига. Такива атаки се провеждат и по време на изборите. Те са насочени към демокрацията и нашите свободи. Атаки има и отвън. И те се провеждат в съюз с хората, които ни атакуват отвътре. За да може да се защити нашата демокрация, се нуждаем от специална парламентарна комисия, която да анализира случаите на сериозна намеса в нашия демократичен процес от страна на партии, които всъщност са продали и интересите ни на чужди страни. Това е нещо, което не следва да толерираме. Европа трябва да може да се защити. Демокрацията почива на взаимно уважение и се надяваме, че тя ще бъде достатъчно силна, нашата европейска демокрация, за да се защити. Всъщност, е, дори в тази зала чуваме обвинения, които достатъчно добре разобличават техните автори. Господин Грошей. И še posebej v predvolilne in druge demokratične за друге, in друге за демократичne дружби. И намесата в изборната кампания и други демократични процеси на Европейският съюз. Пропорциите на тези явления наистина са много стряскащи. Свидетели сме на, на целева намеса и на целева атака срещу демократичните е, ценности. От една страна имаме нужда от правила, от друга страна има свободата на медийните компании и фирми и свободата на словото. Все повече и повече обаче се използват е, сложни методи за информиране, т.е. дезинформиране, като на това се дава облика на е, вярна информация. Е, Дезинформацията е подкопавана на основните наши ценности, но същевременно трябва, те трябва да бъдат е, запазени. Между, трябва обаче също така да разполагаме и с механизъм на проверка, който да ни позволява да отсяваме правилните от неправилните. Господин Зеле, благодаря. Тук става дума не само за проблем, свързан с дезинформацията. Наистина тъжно е, че Европа всъщност е, не е лидер в е, тази борба. Трябва да концентрираме ресурсите си. Трябва да е, направим нещо повече по отношение на сътрудничеството. Да, вече има стъпки, които се правят. Агенцията, например, Европейската агенция. Нужно е да продължим да работим в тази насока Имаме в Рига е, центрове с отлични постижения, както и в Талин. Нека да се възползваме максимално от тях. Но отново сътрудничеството следва да бъде още по-задълбочено когато става въпрос за информация, която е предназначена за обществото. Да стъпим на постигнатото. Благодаря. Заповядайте следващия урад. Благодаря, господин е, председател. Фалшивите новини имат много пагубен ефект над европейската дем, демокрация и нанасят щети на нашето общество. Създават объркване сред гражданите и подкопават доверието в институциите. И най-важното създават, генерират политическа нестабилност. Най-страшното е, че фалшивите новини са инструмента на всички онези, които са врагове на, демокра... на демокрацията, на тоталитарните общества или на поп... попули... популистите, които искат да потикнат обществеността да тръгне и да изпълняват техните цели. Знаеме какво стана по време на Брексита, знаеме какво, какво, какво стана и в Испания при е, кризата с на суверенитизъм, суверенизъм, пред на които бяхме свидетели. Знаеме, че по време на тази крига имаше намеси, които се опитаха да покажат Испания, която е твърд, една Испания, която е много далеч от действителността. Разбира се, всичко трябва да се направи без цензура и без ограничение на свободата на словието. За това са необходими качествени медии, които да гарантират качествена информация. Затова е необходимо обучение и грамотност. За това трябва да работиме и младите да бъдат грамотни. Да, знам, че това е много амбициозна цел, но това е начина по който може да се бориме срещу фалшивите новини. Благодаря. You, Следва Свен Миксер. Благодаря, господин председател. Според мен, е, днес е важно да водим дебата, но това не е достатъчно с оглед мащабите на проблема. Затова подкрепям предложението да се сформира специална комисия, която да се занимава е, с външната намеса в нашите избори. Е, е, руската намеса в изборите и друга зловредна дейност е, е добре документирана. Е, режимите в Кремъл и други недемократични режими са доказали, че ненавиждат нашите основни ценности, нашата демокрация. За това не трябва да се изненадваме, че те подкрепят финансово-политически сили в нашите страни, които споделят техните ценности, а не споделят нашите. Не само трябва да ограничим тяхната дейност, защото те подриват доверието на нашите граждани в демократичните институции, в крайна сметка в демокрация. Това е огромна заплаха за целия съюз и трябва така да бъде и отговорено на нея. Мисля, че сформирането на специална парламентарна комисия за тази цел е стъпка в правилна посока. Благодаря. Е, колегата Станислав Полчак. Благодаря. Макар, че имаше опит да се разводни дебата, ще се концентрирам върху руската пропаганда, защото ролята на Кремъл е значителна значителна при разпространяването на дезинформация. Тя нараства и все повече е финансирана сега. И сега, когато имаме богат опит в Чешката република с руската пропаганда, например 68 година е, нахуването, което бе представено като е, приятелска помощ, сега в страната ни се води дебат във връзка с скулптурата на генерал Конев. Руската дезинформация изисква нашето внимание, за да се справим по-добре с нея защото те също стават по-умели. Има мерки, които са свързани с задължително докладване в онлайн платформите, както изграждането на системата за бързо предупреждение. Това трябва да подпомогне бързата информация, която да можем да обменим и координация да установим, когато има дезинформация. Е, във всеки случай опитваме се да преведем на практика всички тези мерки. Имаме много високи очаквания е, от госпожа Юрова, е, защото тя ще отговаря, надявам се, че ще отговаря наистина за дезинформацията и фалшивите новини. Господин Палчек, приемате ли синя карта? Не. Следващият оратор, е, господин Пикола. Hvala. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije platforme. С развитието на цифровизацията, дезинформацията стана все по-лесно разпространима. Затова все по-трудно е да се, да се проверят истинността на разпространената информация. Скандала с Кембридж Аналитика показа как могат дезинформацията да се използва за влияние върху политически явления и събития. В по време на европейските избори имаше доказателства, че има намеса от трети страни, които довеждат до известно спадане на доверието към целия демократичен процес чрез платформи, чрез социални медии. Така че аз съм за разследването на тези влияния върху процеса. С това списъка на изказващите се изчерпва. Има много желаещи, които да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. За съжаление не мога да дам думата на всички. Äh, fünf äh, anführen äh, und aufrufen ще дам думата на пет от желаящите да се кажат Моника Гонзалес. Грасия. Благодаря. Микрофон. Благодаря, господин председател. Необходима ни е Европа, която да защити човешката личност. Това означава парламента да, из, да изпрати много ясно послание за това, че ние ще защитиме границите. За, срещу всичко, което е различно срещу хората, които имат раз, различно полова ориентация, различна а, вяра, различни а, раса. В а, по време на последните избори видяхме в Испания как речта на омразата се превърна в политическа идеология срещу иммигра... иммигрантите. Така че търсят се изкупителни жертви. Е, ние обаче трябва да, се, да защитиме тези изкупителни жертви, които се разглеждат и се наричат врагове. За това бихме искали парламента да излезе с една много строга и ясна резолюция и да създадеме специална комисия за разследване на дезинформацията и на сътрудничеството сътрудничество между държавите в тази област. Благодаря, господин председател. Благодаря. Следва Петра Салцерициус. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, за момент си представете един Европейски съюз, който сега създава стандартите за демокрация в следното положение по-малко независими медии, граждани, опасно изложени на външна манипулация, национални популисти, щедро финансирани от чуждестранни субекти. В резултат на това ще живеем според националните е, интереси на страни като Русия, Китай или може би всяка друга екстремистка държава. Обеден съм, че никой от нас не желая да види тази картина. Крайно време е да преразгледаме националното и европейското законодателство във връзка с чуждестранното финансиране на политическите партии, на нашите кампании или на отделни наши кандидати. Също трябва да създадем механизми за това да извършваме скрининг на стратегически чуждестранни инвеститори. Така си представям европейския начин на живот. Благодаря. Благодаря много. Господин Алстравичиус, давам думата на господин Жером Ривиер една минута. Благодаря, госпожо председател. С голямо внимание изслушах комисията, която се каза, че е много доволна от борбата, проведена срещу дезинформация, но действителността е друга. Има страни, в които има вътрешно дезинформация. Европ... в Обединеното кралство само реши да напусне Европейският съюз. Сега всички се опитат да го, да, да го спрат. Е, Ита, Италия искаше да проведе предсрочни избори. Всички се обединиха за да попречат на това. Така че е, Европейският съюз се опитва да дезинформира и особено на теми, които не са от неговата компетенция. Тук в Европейския парламент се говори много, говори се хубаво, но нека да пометем първо собствения си двор. Благодаря, господин Ривер. Благодаря, господин Ривер. Давам думата на Клер Дейли. Благодаря, госпожо председател. Иронична е идеята за намеса по време на изборите и демократичните процеси в Европейския съюз, след като знаем какъв е демократичният дефицит тук. Реалност е, че а, от доста време върви такава намеса в изборите. Съединените щати се намесват не само в Африка, в Близкия изток, в Америка, но сега и в Европа. Целта да обвиняваме Русия е само да обвиним някого за това какви партии се създават в Европа. Да намерим виновник за провала на неолибералната политика, заради която милиони граждани живеят на кретик. Това е истина промяната, за възхода на крайната десница, за Брексит. Но разбира се, най-лесното е да търсим конспирации и да посочим с пръст някой виновник. Ако искаме да работим срещу намесата в изборите, нека работим срещу а, лобистите, срещу вестниците, на транснационалните корпорации, на милионерите. А, иначе не се насочвайте към интернет, към фейсбук, към неща, за които никой не обръща внимание извън тази зала. Марио Калирайт, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисарите и на финското председателство. Изразявам надежда, че ще можем да приемем една силна резолюция след преговори по тази много важна тема. Имайки предвид атаките, на които ставаме свидетели, именно принципа за не намеса, който е укрепен в Европейската харта, е нещо, на което наистина е начувано. И сега изключително важно е да обърне внимание значението на атаките срещу техническата инфраструктура, която е изключително важна за демократичните процеси, т.е. атака срещу демокрацията. Нужни са категорични мерки в Европейския съюз и сътрудничество. И тук Европейския съюз трябва да бъде лидер обединен, силен и ангажиран. Трябва всичко да бъде съвсем ясно, че външната намеса е неприемлива и че конкретни мерки трябва да се възприемат срещу тези, които нарушават всичко това. Благодаря. Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän etunimennehän Marina. Благодаря. Извинете, неправилно произнесох вашето име, госпожа Галюранд. И сега Преминахме през процедурата Catch the Eye. Извинете ме, не мога повече да дам думата на заявили се за участие оратори, защото много напреднахме във времето и сега ще дам думата на комисар Кинг. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за навременния дебат. Както вие подчертахте, наистина кампаниите за дезинформация са насочени към подкопаване възможността нашите граждани да взимат информирани решения, да разделят нашите общности и общества. И също така да подкопавате изборния процес почтеността на демократичните институции. Не мисля, че ние можем да приемем това като новата норма. Трябва да бъдем готови да направим нещо повече, за да се борим срещу всичко това. Е, част от проблема идва извън границите на Европейския съюз и вече редица от вас споменаха Русия. Искам да бъда съвсем неясно. В институциите има екип, с задача да наблюдава про кремълска кампания за дезинформация и информацията от тяхната работа е публично достъпна. Наскоро те е, провериха координираната дезинформация е, в държавите членки от Русия. Тя се е удвои в сравнение преди едни, една година. Това е един сериозен проблем, не бива да го забравяме. Но трябва да бъдем наясно и, че има и нещо друго. Други се получиха от Русия. Трябва да изграждаме нашата издръжливост, да имаме мерки за противодействие на тази информация, независимо откъде идва тя. И за това ние изграждахме от страна на комисията съвместно с държавите членки и гражданското общество редица мерки. А, ние не се оповаваме на постигнатото. Трябва да продължим да работим, що се отнася до борбата срещу дезинформацията, да укрепваме тази издръжливост на нашите си изборни системи. През следващите седмици и месеци ще направим преразглеждане на кодекса за практиката за дез... тази информация, за да можем по-добре да защитаваме целостта и почтеността, е, интегритета на нашите общества и ще докладваме до края на октомври. Искам в отговор на някои от вашите коментари да кажа, този кодекс за практиката срещу дезинформацията по отношение на социалните е, медии няма нищо общо с цензурата. Абсолютно нищо общо няма с е, е замисъла Министерство на истината. В, трябва да се да се каже не дали нещо е добро или е лошо, а да се хвърви светлина на източника на политически дебат, да има прозрачност, така че вие, гражданите, да знаят, когато видите една информация, откъде е дошла тя, кой плаща за нея, дали става въпрос за човек, който е създава или изкуствен интелект. Мисля, че това е изключително важно, за да можем да, да дадем инструмент в ръцете на гражданите, когато взимат своите решения. Освен това, що се отнася до парламентарните избори, ние също ще докладваме прегледа, който правим за свободни и справедливи избори. И отново плана за действие с изграждане на изтръжливостта. Очакваме също така, разбира се, и потвърждение за това, за да може да има по-голяма прозрачност точно за когато става въпрос за политическо рекламна кампания във връзка с работата на политическите партии, същевременно с всичко това ще продължим да работим с проверяващите фактите, е, научните работници, гражданското общество и държавите членки по отношение на платформата, за да можем съвместно да отбележим напредък, за да наистина имаме безопасно, демократично бъдеще за Европа и нашите граждани. Благодаря ви много. Благодаря много, господин комисарю. Госпожо Тупорайнен, като представител на съвета, госпожо председател, почитаеми членове, госпожи и господа, благодаря за възможността за участие в този дебат. Темата е актуална и приоритет за нашето председателство. Благодаря за активното ви участие в разискванията. Устойчивостта на нашия съюз – се опира върху единството. Колкото по-единни сме, толкова по-добре можем да устоим на разпространението на дезинформацията. Наше задължение е да не пестим усилия в защитата на нашите избори и по-общо на нашата демократична система от чуждестранна намеса. И трябва да вършим това при пълно зачитане на фундаменталните права свобода на словото, свобода на медиите, свобода на сдружаванията. Ще продължим да работим хоризонтално във всички съответни отрасли. Ще работим през границите, ще се учим един от друг чрез обмен на информация и челен опит. Първите стъпки са направени. Но както комисарят Юрова, комисарят Кинг и мнозина от вас казаха, трябва да бъдем бдителни и в бъдеще. Председателството поставя много голям акцент в своята дейност върху хибридните заплахи. Също очакваме е, новите инициативи, които е обявила Европейската комисия. И още веднъж нека подчертая, че общата осведоменост за хибридните заплахи сред нашите граждани е от фундаментално значение. Отворените общества и държавната администрация дават правилна информация. И докато го правят, няма да има място за дезинформация. Благодаря за този интересен и важен дебат. Благодаря много, госпожо министър Топорайнен. С това обявявам приключването на разискванията по тази точка от дневния ред. Резолюциите ще бъдат гласувани на следващото ни заседание jonka aikana sitten vaihdamme aihe. Сега ще направим кратка пауза, след което ще продължим със следващата точка от дневния ред. Следват няколко минути пауза.